señorías, vamos a pasar al turno de votaciones. Дами и господа, нека сега да преминем към гласуването. По упростената процедура ще гласуваме по доклада на господин Машталга, Машталка за сливанията на акционерни дружества. По именно гласуване, моля, гласувайте. Се cierra вотацион. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към доклада Албертини. За протокола към Евросредиземноморското споразумение Европейски съюз Йордания за против въздържали се приема се. Преминаваме към доклада на господин Кох. за споразумението между Европейската общност и Западноафрикански економически валутен съюз. Преди да преминем към гласуването, господин Кох, докладчикът, има думата. Уважаеми колеги, чрез приемането на моя доклад ние казваме да на едно споразумение, което ще доведе до хармонизиране на 24 различни законодателства в областта на въздухоплаването. По този начин ще премахме дискриминацията, ще премахнем бюрокрацията, ще премахнем и бариерите, които съществуват. Благодаря ви. Благодаря много, господин Кох. Нека да гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към позицията на съвета за второ четене на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти. Докладчик е госпожа Стайлер. Ще гласуваме по първа, първия блок изменения за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че позицията на съвета е приета с измененията на Европейския парламент. Това означава, че можем да преминем към доклада Стрифлер Европейски консенсус относно хуманитарната помощ. Изменения няма, но има желания за отделни гласувания и разделни гласувания. По пета точка на две части. По първата за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се. Приема се. Точка 9 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 точка. Разделно гласуване на две части. И по двете части по именно гласуване. По първата, моля гласувайте. Се цяра, аудацион. Край на гласуването. Приема се. По втората част по именно гласуване, моля гласувайте. Се cierra votación и la сегунда парти, ке... Край на гласуването. Втората част се приема с голямо мнозинство. Точка 31. По именно гласуване, моля гласувайте. Се cierra la votación. Край на гласуването. Ampliamente aprobado. Pasa... Приема се. С голямо мнозинство. Точка 32. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Се cierra la votación. И... Край на гласуването. Приема се. 33-та точка на три части. Част първа. За, против, въздържали се, приема се. По втората част. За, против, въздържали се, приема се. По третата част. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 35-та точка. За, против, въздържали се, приема се. По първата, по 39 точка на две части. За, против, възражали се, приема се първата. По втората, за, против, възражали се, приема се. Мотив в прембила С е, на три части. За, против, въздържали се, приема се. По втората, за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Става дума за втората част на мотив С. Се cierra la votación. И la segunda parte... Край на гласуването. Втората част се приема с един глас разлика. По третата част за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Третата част е електронна проверка, моля. Се cierra votación. И la tercera parte. Край на гласуването. Por una diferencia de 10 votos. Bien, ahora el considerando G en dos partes. Primera parte, votos a favor. Votos en contra, abstenciones. Мотив 2 на две части по първата. За против въздържали се приема се. По втората за против въздържали се приема се. Нека сега да гласуваме по резолюцията като цяло. За против въздържали се приема се. А сега да преминем към доклада на госпожа Сърбо за приемането на селското стопанство като сектор с стратегическо значение за продоволствената сигурност.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 против, въздържали се, приема се първата част, по втората за. Искате електронна проверка? Добре, по първата част нека да направим електронна проверка. Точка 9, първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 300 гласа разлика. По втората част на точка 9 за, против, въздържали се, приема се. Точка 14. На три части. Поименно гласуване по всичките части. Първата част, моля, гласувайте. Се Край на гласуването приема се първата част с ясна мнозинство. По втората част, моля гласувайте. Се и Край на гласуването. И втората част се приема. Трета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Третата част се отхвърля. Точка 24 на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 26-та точка за, против, въздържали се, приема се. 27 на три части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По третата част на точка 27 за, против, въздържали се, приема се. 29-та точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Точка 30 на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точка 31 за, против, въздържали се, приема се. 36-та на две части, по първата за, против, въздържали се, приема се, по втората за, против, въздържали се, приема се. 45-та точка на две части по първата за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Първата част се приема по втората. За, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Се cierra и на секунда parte кеда реч. Край на гласуването. Втората част се отхвърля. 50-та точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, приема се. По 51 точка на две части за, по първата, против, въздържали се, приема се, по втората за, против, въздържали се, приема се. А сега нека да гласуваме по мотив П. За, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Cierra la votación. И Край на гласуването. Отхвърля се. Този мотив, нали така? Sorry, it's rejected. It's no Bueno, queda aprobado el considerando P. Y ahora... Motiv P se отхвърля. Председателят каза, че се приема, извинете. Vamos a ver. Sí, sí. Си, си! Добре, дами и господа. Имате думата, господине. Проблем ли дум? Господин председател, има проблем. Два апарата за гласуване са излезли от строя. Добре, да видим, председателят казва, да видим. По вота за точка от преамбюла П имаме равенство. Ако има изменение на текста, то, то се отхвърля. Тук обаче не говорим за изменение, а говорим за самия текст първоначалния му вид. Той е предмет на гласуване. И в този случай ме уведомява тук и аз имам основание да вярвам на това становище. В този случай, когато се гласува самия текст, равенството означава приемане на текст. Така че текстът е прият. И сега целият текст, които са за, моля да гласуват. Приема се текст. Благодаря. Сега обяснение на вота. Good.